Бах. за обещетения на пътници при отказан достъп на борда, анулиране или големи закъснения. И като начало давам думата на докладчика господин Бах. herr vizepräsident kallas werte kolleginnen und kollegen! господин вице-председател Кала, скъпи колеги, господин председател. Първо, благодаря на комисията за инициативата на комисията да приспособи законодателната норма към изискванията. При това предложение става въпрос за спазване на правата на пътниците – много често европейското законодателство се смята от е, пътниците за нещо много несправедливо, което ограничава свободите. В е, новата е, версия се подобряват правата на пътниците, предимно с предоставяне на повече информация на пътниците и чрез възможностите те да изискват правата си. Аз изследвах доста съдебни решения, срещнах се с представители на потребителски организации и за мен е особено важно да има ясни и разбираеми правила – затова съм предложил редица нови дефиниции към предложението на комисията. Също така си изясних възможностите на въздухоплавателни организации да избягват празнините и да изобикалят законодателството. Например, когато те изтъкват технически проблеми за отказано превозване на пътници, аз съм допълнил неизчерпателният списък на комисията. А, също така в други посоки съм а, подобрил предложението на комисията, като например а, в а, обещетенията, защото за мен той ощетява пътниците и фаворизира производителите. А, моето предложение е пътниците да получават за 3-часово закъснение 300 евро за разстояние от до 1200 км, а за по-големи разстояния а, над 5600 км да получават 600 евро за бъдеще авиокомпаниите трябва да спазват правила и да отговарят в определени срокове на жалби подобренията трябва да напълнят да започнат още от момента на купуване на билета. От страна на пътниците на летищата трябва да има компетентен персонал, който да приема жалби на пътници. Трябва да бъдат засилени правата на пътници с ограничена мобилност или с други специални нужди. По отношение на политиката на неявяване, не бива да бъде отказан достъп на борда, ако пътниците не са пътували в едната посока. Направихме предложение и в случай на несъстоятелност. Също така за свързващи полети комисията предложи да бъде носена отговорността от първия въздушен превозвач. Ние ще се придържаме към това предложение. Създадохме също ясни правила за превозването на багаж а, и не бива да спазваме за в бъдеще правилото за е, един, а, единият куфър, който може да бъде превозен. трябва да се предвидят също така санкции в случай на неспазване на правилата на, на правата на пътниците. Искам да благодаря накрая за чудесното сътрудничество с моите колеги от Комисията за защита на потребителите. Благодаря. Сега давам думата на господин Калас от името на комисията. Уважаеми председателю, Господин Бах, уважаеми депутати, комисията иска да благодари на докладчика, както и на останалите депутати от комисията по транспорта при разглеждането на регламента за пътниците, ползващи въздушен превоз. Системата за прилагане, когато сега се прилага, не е достатъчно ефикасна. Тя не се прилага еднообразно в целия Европейския съюз ако също авиолиниите и пътниците имат различни тълкования, което води до спорове между тях. Комисията иска да внесе повече яснота в текста, както и да подобри изпълнението и прилагането на правата на пътниците, като снижи ефекта върху авиокомпаниите, що се отнася до разходите им, без това да засяга цените на билетите. Бяха подобрени следните области чрез доклада. Първо, правото на информация, какво трябва да правят авиокомпаниите в случай, че бъдат канцелирани техните полети и бъдат подадени жалби. Някои от измененията на парламента пораждат проблеми, например забавянето на къси и средни разстояния. Европейския съюз иска да запа... Европейската комисия да запаси сегашните прагове, защото тези, които се искат от парламента, се считат за твърде а, кратки от страна на комисията. Ако авиокомпанията няма достатъчно време да се справи с забавянето, може да има финансов стимул за тази компания да канцелира полета. Ние искаме пътниците да получат грижи и да стигнат там, за където са тръгнали. Парламентът иска също да има един неизчерпателен списък на извънредните обстоятелства, свързани с плащането на обещетения от авиокомпаниите. Този списък може да е твърде, твърдо установен, не гъвкав. Ние разбираме съображенията на парламента, но това, че превозвача трябва да гарантира фонд или застраховка за ретриране на пътниците, не от адекватни, защото е непропорционално според нас и увеличава разходите. Съобщението на комисията от 18 март 2013 за защита на пътниците в случай, че авиокомпанията изпадне в несъстоятелност, съдържа редица ангажименти, които сега ще бъдат приведени на практика. Надявам се, че днешните разисквания ще допринесат за намирането на верния баланс между различните интереси. Следва да имаме предвид, че основната цел на това преразглеждане е да се гарантира изпълнението на правата на пътниците, да бъде в полза и на пътниците, и на авиокомпаниите. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на господин Ханс Петър Майер от името на Комисията в вътрешен пазар и защита на потребителите. Заповядайте, моля. Скъпи колеги, докладчикът с пълно право предлага пътници, които са изпуснали полета си в една посока, не бива да бъде отказано качване на борда в обратната посока. Това бива да въжи обаче, когато пътниците пътуват с прекачване. Аз не смятам, че дори в, в този случай на прекачване трябва да бъде отказван достъп на борда за пътниците. Защото правата на пътниците не бива да зависят от вида полет, който пътникът е резервирал. Смятам, че това е изключително несправедливо и смятам, че не е допустимо пътници, които са платили билет в двете посоки, да нямат възможност да се върнат в, източната, в точката си. Благодаря, господин Матиас Грош. Скъпи колеги, господин председател, господин комисар, искам да благодаря нашия докладчик той успя да намери баланс между интересите на пътниците и а, интересите на авиокомпаниите. Смятам, че това беше наша първостепенна задача. Разполагахме се средица съдебни решения на Съда на Европейския съюз. Те бяха чудесно интегрирани в текста. Най-трудното в обсъжданата тема е как обещетението да отговаря на нанесените вреди. Ако, например, пътникът бива обещетен с 600 евро, а полетът изцяло бъде отменен, едва ли това ще зарадва пътникът в крайна сметка. Също така не би било справедливо някой, който е резервирал полет за 20 евро да бъде обещетен с 400. Важна е също така темата за извънредните обстоятелства и тук апелиран към авиокомпаниите. Това законодателство ще има добавена стойност, ако има справедливост и за двете страни. И ако авиокомпаниите злоупотребяват с извънредните обстоятелства, за да не платят обещетение, това също не би било справедливо. Информацията в интернет трябва да бъде достъпна за пътниците и трябва да бъде ясно, например, колко багаж може той да превозва. Също така е важно да е ясно къде пътникът може да отправи своята жалба. Смятам, че с настоящия доклад и по силата на това предложение се изясняват всичките тези неща и смятам, че това е голяма стъпка напред, както за авиокомпаниите, така и за пътниците в Европа. Благодаря, сега дам думата на госпожа Вернио. Господин председателю, господин комисар, драги колеги! Днес ще се произнесем по един важен текст, който реално ще подобри е, състоянието на правата на нашите потребители. Все повече от тях пътуват с самолет и често попадат в тежко положение. В резултат на злоупотреби, на сложност на тарифите, на полетите и прочие. Смятам, че стигнахме до подобрения в сегашната уредба. Искам да благодаря на съдокладчиците от всички групи за този резултат. Това законодателство трябва да бъде приложимо. Няма смисъл да се дават прекомерни права, ако авиокомпаниите могат да заобикалят задълженията си в резултат на технически проблем или в резултат на неизпълнимост на правилата. За това трябва много точно да определим извънредните обстоятелства, на които превозвачите могат да се позовават. Има една важна новост финансовото обещетение в случай на закъснение. Трябва да се вземе предвид обаче разнообразието на дестинациите, като се има предвид идеята за общо въздушно континентално пространство. Трябва да има три прага на е, предоставяне на обещетение. Има обстоятелства, които могат да доведат до голямо обещетение за пътниците, но правилно казахте, господин комисар, че това може да даде неправилен стимул на компаниите. Също така, трябва да не лишаваме пътниците от правото да се качат на борда, когато са пропуснали една отсечка. Също така трябва да има пълна прозрачност на цените които а, се предлагат на пътниците. Трябва да има изчистване на задълженията във връзка с багажа на пътниците и неговото превозване, както и лица, които а, да дават разяснение на пътниците при отмяна на полета. Смятам, че това е много балансиран текст и той ще бъде добра основа за преговорите с съвета. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Сависар. Благодаря, господин председател, господин комисар, драги колеги. От името на европейските либерали и демократи Искам да кажа, че ние винаги сме отстоявали правата на пътниците. Работила съм върху няколко доклада посветени на тази тема и смятам, че правата на пътниците винаги трябва да бъдат гарантирани. Настоящият доклад се появи поради честите ситуации при полети, когато а, превозът се отменя или е, става нещо наредно с багажа. Само 2% от пътниците получават дължимите им обещетения. Облакът от вулканична пепел в Исландия показа колко е необходимо да сложим вред и правата на пътниците и задълженията на авиопревозвачите. Пътниците трябва да бъдат уведомявани за правата си, трябва да съществува и система на обещетение. Много е важно пътниците да познават правата и задълженията си. Често пъти в момента пътникът не познава правата си и авиопревозвачите не правят нищо, за да го уведомят какви са те. Сега, благодарение на работата на Транспортната комисия, пътниците имат право на обещетение при закъснение на полета или при неговата отмяна. Що се отнася до лицата с увреждания – в бъдеще ще има по-добро обучение на персоналите, ще има възможности за а, кучета придружители а, да пътуват със стопаните си и също други улеснения. Приветствам факта, че комисията подкрепи регионалните авиокомпании и 90-минутния буфер през който те не носят отговорност за пропускане на връзката. Също така се радвам, че пътниците ще могат да ползват връщането си, ако не са използвали първата отсечка от своя билет. Съжалявам за поведението на групата на социалистите, които подкрепиха всички компромиси в комисията, но сега се стремят да ги преодолеят. За това ние Фалде, не подкрепяме измененията внесени от комисията ИМКО и от господин Майер. В заключение искам да поставя проблема с Гибралтар. И председателят прекъсва оратора, който казва благодаря за прекрасното сътрудничество с докладчика. Имаме много дълъг списък от а, оратори. А, моля ви да се придържате към времето. Господин Тейлър има думата. Благодаря, господин председател. Колеги, днес говоря като докладчик по доклад от миналата година за регламент 261 както и докладчик в сянка по доклада на господин Бах днес. Искам да благодаря на докладчика за конструктивния му подход. Радвам се да кажа, че ние се умяхме да променим акцента в предложението на комисията от акцент, който беше в подкрепа на е, индустрията към такъв, който е в подкрепа по-голяма степен на пътниците. Моята група, че кон... компенсацията трябва да се прилага след един час. Е, това предложение беше отхвърлено а, и беше прият за срок от 3 часа, което отговаря на решението на Съда на Европейския съюз като прак. Това беше значително по-добро решение, отколкото отправната точка, предложена от комисията от 5 часа. Освен това се умяхме да намалим извънредните обстоятелства, за да не могат авиолиниите да се крият зад тези извинения, а, за да не плащат обещетения на пътниците, които имат право на това. Радвам се, а, че препоръките за по-добри комуникации с пътниците а, са прияти предложението ни за независими органи за медиация също биха били много полезни. Следва да се отчита също и енергийната ефективност при пътуванията и това трябва да е отразено на вебсайтовете. Надяваме се хората да бъдат по-отговорни за това какъв е ефекта върху околната среда от техните пътувания по този начин. Искам да благодаря на господин Бах още веднъж за конструктивния му подход. Благодаря. Благодаря, госпожа Фостер. Uh, благодаря, господин председателю. Като докладчик в сянка от НП за законодателството 2004 година, считам, че първоначалният регламент доведе до доста ползи за пътниците в цяла Европа, също подобри обслужването в много от тези области. Но съвсем правилно беше посочено след инцидента с вулканичния облак, Трябваше да се преразгледа това законодателство, за да се потърси нужния баланс. Искам да благодаря на Жорж Бах, който работи неуморно, за да се намери резултат. Ние се намираме в позиция, където има промени от предложенията, в направени от комисията, да се намали избора на пътниците, както и ще има въздействие върху регионалните пътници. Освен това, тези 90 минути гратесен период за промяна е нещо положително. Ние трябва да подкрепим регионалните летища, тъй като те са в полза на развитие на местните общности, създават работни места, но има части от доклада, които могат да създадат проблеми като намаляване на времето от 5 на 3 часа, преди да се съдължими обещетения. Това може да доведе до повече а, отменени полети, което би било жалко. Освен това ще а, има преместване на бизнеса а, от а, регионалните а, летища. Увеличаването на компенсациите не отразява често разходите на някога твърде ефтините билети, които получават хората и бих искал да се отчитат в по-голяма степен разходите при плащането на билета. Надявам се, че много от тези проблеми могат да бъдат разрешени. И в заключение искам да кажа, че представих доста изменения, свързани с Гибралтар. В първоначалния регламент исках да се примахне това, но не се случи. През 2006 Обединеното кралство е, Испания и Гибралтар подписаха споразумение, което направи Гибралтар част от вътрешния пазар. Това е отвъдморска територия на, Европ... на Обединеното кралство и част от Европейския съюз и трябва да има същите права, както всяка друга държава в Европейския съюз. В Комисията по транспорта беше отхвърлено предложението, но аз направих тези предложения и се надявам, че депутатите ще ги подкрепят. Благодаря. Господин Количек има думата. Milé kolegyně, vážení колегове, права цестуици. Колеги, правата на пътниците в самолети се регулират от известно време, но едва през последните години за тях започнаха да се грижат и летищата. Пътниците разполагат с 3-месечен срок да се оплачат пред превозвача, като срокът за отговор е 2 месеца. Разполагаме с компромис, който цели да попречи на превозвачите да се отклоняват от отговорността си спрямо пътниците. Съществува неизчерпателен списък с изключение. Приложение 2 е просто един наръчник за пътниците. условията за малките деца, за пътниците с увреждания, за пътниците, които пътуват с музикалните си инструменти, сега са много по-добри, отколкото през 2004 година. В бъдеще, е, когато в един билет са включени множество отсечки, пътниците ще могат да използват само някои от тях, без да са длъжни да използват всички. Също така постигнахме е, доста балансиран компромис е, за ценообразуването. Това бих казал е нов стандарт за авиацията. Нека кажа само на комисаря, че в Чехия туроператорите са застраховани срещу несъстоятелност. Благодаря. Вие също говорихте около 30% по-дълго, отколкото трябваше. Сега господин Ибрас не е тук и давам думата на госпожа Доц. И не, няма господин Кох. Господин председател, господин комисар. Този доклад е изключително благоприятен за потребителите и значително укрепва техните права. Особено по отношение на сегашната ситуация, така и по отношение на предложението на комисията. В времена преди избори има една тенденция да се предлагат много бонуси за гражданите и аз съм скептичен за една част от внесените изменения. Аз пледирам да бъдат оттеглени и да гласувате против тези изменения. Смятам, че предложените прагове в доклада са реалистични, въпреки че за авиокомпаниите ще бъде почти невъзможно да ги компенсират и те по-скоро ще изберат да се откаже да анулира целият полет, това няма да бъде добре за пътниците. Мисля, че авиокомпаниите също така ще оскъпят билетите, за да се застраховат. Скептичен съм и към политиката за неявяване. Тя е компромис, защото авиокомпаниите ще имат възможност да правят атрактивни предложения. Това ще бъде това в момента е възможно. А за в бъдеще ще пострадат пътниците, ако няма такива добри оферти. Така че би трябвало да залагаме по-скоро на дългосрочна политика и стабилност, а не на а, краткосрочен успех. Благодаря. Господин Лайхтфрид иска да ви, даде, да ви зададе въпрос с а, синя карта. Заповядайте, господин Лайхтфрид. Благодаря, господин председател, скъпи колега. А, стреснах се, слушах ви много внимателно и с възхищение и когато вие твърдите, че в предизборни времена се правят отстъпки за потребителите. Това ли е позицията на НДП? Надявам се, че не съм ви разбрал господин Кох. Разбрахте ме съвсем правилно. Политиката представлява баланс на интересите и би трябвало да се придържаме към този баланс. Следващият оратор е господин Алкадрауи. Вице-voorzitter на комисия, колегас. Благодаря. Досието, което разглеждаме днес, е изключително важно. Той има преки ползи за гражданите и представя Съюза в добра светлина, що се отнася до правата на пътниците. Регламент от 2004 година се нуждае от осъвременяване поради доста пропуски, които съдържа, както и поради натрупалата се съдебна практика междувременно. Благодарение на добрата работа на докладчика Бах и на докладчиците в Сянка, сега имаме един подобрен вариант на този акт. В случай на забавене се дължат обещетения, не само при а, канцелиране. Още по-важно е, че хората ще получат помощ, когато имат а, някакъв а, проблем с пътуването си. Първо, те ще получават информация, за да са наясно какво точно е положението им. Важно е също да се изготви списък на това, на какво имат право, по какъв начин могат да обжалват и прочие. Всички тези въпроси получават по-голямо внимание, което е напредъка. Парламентът може да се гордее с това, което направи и това е добра основа за следващите стъпки. Сега топката е в полето на съвета. Радвам се, че има линия в подкрепа на пътниците. Благодаря ви много. Сега госпожа Доц е при нас в залата и давам думата. Uh, Благодаря, господин председателю. Много ви благодаря за това, че ми позволявате да се изкажа. Господин председателю, като депутат, представляващ Северна Ирландия в периферията на Европа, си давам напълно сметка за пречките пред жителите на моята страна вследствие на дълги закъснения и отменени полети. И за това приветствам тези разисквания за защита на правата на тези пътници. За да стимулираме економическия растеж, трябва да стимулираме предприемачеството и туризма. А много важна предпоставка за това – е нашата работна сила и чуждестранните посетители е, да са сигурни, когато пътуват по въздух. Чрез този доклад ще се стигне до по-добра защита на правата на пътници, които са пострадали от дълги закъснения. Тази защита ще е същата, както при пътниците, които са пострадали от отменени полети. Също така ще има специални условия за хората с увреждания и други уязвими лица. Ще има защита, когато превозвачите изпаднат в несъстоятелност. Това е положително. Трябва да признаем също и възможностите на нашето въздухоплаване за създаване на работни места в полза на нашата економика. За да могат да бъдат защитавани пътниците, следователно не трябва да обременяваме прекомерно нашите превозвачи с законодателство, така че те да имат стимул да правят необходимите инвестиции и да се развиват. Благодаря, колега Майснер. Скъпи колеги, скъпи господин Бах, ти свърши чудесна работа в полза на правата на пътниците. Искам да благодаря още веднъж за това. Всички знаем какво се случва? Закъсняват полети, губи се багаж и пътниците не могат е, да се оплачат там, където трябва. Това обстоятелство значително се подобрява. Предложението на комисията е разширено и подобрено по отношение на пътниците от господин Бах вече сме постигнали подобрение. Имаме по-голямо обещетение за по-големи закъснения, също така ограничихме плащането на обещетенията и отговорността на авиокомпаниите, на първата авиокомпания, когато има свързващи полети. Информацията е по-добра, прозрачността е подобрена и пътниците знаят къде трябва да се оплачат. В миналото не беше точно така. Има също така и яснота относно превоза за музикални инструменти. Правилото за превозване на един багаж или на ръчен багаж беше неприятно за много пътници. Това, че това обстоятелство сега е променено, е много добро. А, по отношение на Гибралтар, Гибралтар, аз мятам, че там а, това право също трябва да е валидно, защото Гибралтар е част от Европа. Благодаря, госпожа Лихтенбергер има думата. Благодаря. Малко преди решението във връзка с този доклад прекарах на летището и разпитвах пътниците дали някога са подавали жалба и дали са получавали обещетение Резултатите бяха доста депресиращи. Повечето пътници изобщо не се оплакват, защото смятат, че така или иначе няма да получат обещетение. Други трябваше да получат правата си по съдебен път и много дълго да чакат обещетението си, въпреки съдебните решение. И затова бях разочарована от предложението, представено от комисар Калас, което по-скоро отчиташе интересите на превозвачите, а пътниците бяха едно такова по-скоро пречещо обстоятелство. А, форс-мажорните обстоятелства а, също така се тълкуваха като а, нещо, в което една дреболия може да се превърне в причина за отмяна на полет. Трябва да кажа обаче, че Транспортната комисия и останалите комисии, които работиха върху това досие, действително успяха да подобрят предложението и пледирам да подкрепим техния вариант, защото смятам, че трябва да укрепим правата на потребителите срещу монополните структури, срещу които потребителите имат много малки шансове. Благодаря. Има въпроса синя карта към вас от господин Краймър. Оратор говори без микрофон. Исках да попитам за правилото за един багаж или за ръчен багаж. Дали това не е дискриминационна практика срещу жените, защото когато дама носи чанта, попада в обсега на това правило, това не се отнася за мъжете. Те рядко имат а, дамска чанта. Госпожа Лихтенбергер, това е дискриминация, независимо към мъже или жени, а към пътници, които се прекачват и имат кратък а, срок за прекачване и не могат да прехвърлят багажа си на време. Последно, през последните години а, Моят багаж беше загубен около 17 пъти и много хора се въздържат да чекират багажа си, защото не знаят дали ще го видят някога повече. Благодаря. Сега давам думата на господин Филип Бредбърн. Благодаря, господин председател. През последните месеци в парламента имахме възможност да внесем съществени подобрения в живота на милиони граждани. Дълго време някои авиокомпании скриваха какви са правата на пътниците и не осигуряваха нужното обещетение при сериозни закъснения от тяхна страна. Ревизирането на този регламент и списъка за извънредни обстоятелства ще затворят вратичките, които използват авиокомпаниите, за да могат нашите избиратели, включително тези от моя избирателен район, да получават обещетения, когато имат право на това. Освен това, трябва да има прозрачна информация за това какъв ръчен багаж е допустим и не бива авиокомпаниите да ограничават пазаруването на летищата. Една голяма стъпка назад обаче е направена ако не бъдат прияти измененията, свързани с Гибралтар, аз няма да мога да подкрепя доклада. Надявам се да бъдат прияти. Господин Номаши, благодаря господин председател, Ще бъда лаконичен. Искам само да обърна внимание на нашата асамблея на трети третирането на пътниците, които пътуват за или идват от най-отдалечените региони. Тези полети са квалифицирани като такива извън общността. Въпреки пълноценната принадлежност на въпросните региони към Европейския съюз. От тук съвсем естествено проистича един режим на обещетение, който е по-малко благоприятен от общия. Внесъл съм изменения за преодоляване на това несправедливо положение и моля колегите да ме подкрепят. Благодаря, господин Дартмас. Благодаря. Аз имам честа да представлявам Гибралтар и хората, които живеят там и се изказвам, за да наблегна на някои от проблемите на летищата в Гибралтара. Контекстът е следния. Правителството на Испания системно и нарочно, според мен, налага повече контрол на границата, сухопътната граница, което води до съществени забавения. И хората, които най-много страдат от това, са испански граждани. Поради проблемите по сухопътната граница, въздушното въздухоплаването придобива особена важност. Чрез законодателни мерки, обаче се полагат усилия от този парламент да се задушат летещата в Гибралтар. Освен това, искам да подчертая, че ние непрекъснато слушаме Извинете, приемате ли синя карта? Sí, gracias, señor presidente. Señor diputado. Благодаря, господин председател. Е, откакто се помня, се е, говори за Гибралтар. Инцидентите там на границата и при нейното преминаване са били проучвани от проверители от страна на комисията. Въпросът беше дали има нарушения там от гледна точка на законодателството за шенгенското пространство. Мисля, че може да се получим от заключенията на тези проверители. Всъщност, мерките, които се предприемат там, са за пресичане на контрабандата на цигари. Господин Дартмус. Аз имам отлична памет и сигурно по-добро от вашето. Да, комисията направи посещение и комисията глупаво даде на испанското правителство предизвестие от 6 седмици. Така испанските власти успяха да разчистят. Закъсненията продължават и вие и вашите колеги трябва да се срамувате от това. Благодаря, господин Рике. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на колегата Георг Бах за работата му по това досие. Проектът на комисията относно правата на пътниците при качване на борда на самолета е стъпка в вярната посока. Като се укрепват правата на пътниците, и това личи и от доклада, и от измененията. Има много спорове пред съда, доста отнесени запитвания към съда на Европейския съюз. Всичко това показва, че бе крайно време да се действа. Не бива към стреса на пътуването да се добавя и стресът от една неясна правна уредба. Тоест, текстът, който ще гласуваме утре, би трябвало да редефинира по-ясно правата на пътниците в Европа. Би трябвало тези права и да се спазват от авиопревозвачите, като за тях трябва да следят и националните органи, натоварени с изпълнението на текста. Но ще изразя едно силно съжаление, а именно, че не успяхме да е, убедим колегите е, във връзка с забраната за качване на борда. Купуването на един билет, според мен, трябва да се приравни на договора. Е, това се потвърждава и в доклада. Би трябвало да не може по търговски причини да се отказва а, качване на борда. Само ако сигурността е поставена под въпрос, може да се откаже качване на борда. Да кажем, има терористична заплаха в противен случай е, се стига до пълен произвол, то на това сме свидетели е, днес и пътниците остават е, без никаква обезвреда. Мисля, че колегите би трябвало да се получат и да вземат предвид проблема при окончателното гласуване. Благодаря, дами и господа. Моля ви за разбиране. Не мога да дам думата на оратор, който вече е говорил за въпроса с е, синя карта. В противен случай няма да спазим времевия график и няма да остане време за спонтанните изказвания. Следващият оратор, госпожа Аяла Сендър. Gracias, президенте celebramos ahora diez años del primer reglamento sobre derechos de pasajeros del sector aéreo y mientras tanto hemos ido adoptando otros reglamentos. Последните години бяха приети редица законодателни документи, свързани с транспорта, железопътния транспорт. Радвам се, че комисията отчете необходимостта да се обърне внимание и на въздухоплаването да се подобрят възможностите за подаване на жалби от страна на потребителите, да се подобри информацията. И се радвам, че господин Бах обръща внимание на групи пътници с по-особени потребности, например семейства, които пътуват, или трудноподвижни пътници. Например, сега родителите имат възможност да използват детски колички. Ясно е как се придвижват музикални инструменти. Отчитат се правата на младежи, деца, хора с увреждания, възможности да се стигне с инвалидна количка чак до самолета, да се превозва повече от един багаж. Благодаря на господин Крамер, В ръчния багаж се включват и покупки от летището. Надявам се, че актуализираният текст ще има възпиращо въздействие и върху практиките на някои авиакомпании. Понякога пътниците по отношение на обещетения за компании в несъстоятелност не бяха добре осигурени. Сега се променя и това обстоятелство. Трябва, според мен, да се проверява дали размера на обещетението е съразмерен. Пътниците трябва да имат достъп до храна и вода, особено при по-големи закъснения. Госпожо Майснер, казва председателят, не прекъснах оратора, но сега имате възможност да зададете въпроса си на карта на господин Рикели.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 Тук се говореше за дискриминация срещу жени във връзка с правилото за един ръчен багаж. Точно това се опитваме сега да променим с новите разпоредби, именно жените да могат да вземат дамската си чанта без това да се смята за техен ръчен багаж. Господин Рике. Да, разбира се. Споделям бележката на Гезин Майснер по темата, но трябва да се споразумеем за това какво наричат ръчна чанта, дамска чанта, нашите колеги жени. Ако това е чанта плик за е, вечерен туалет е едно, ако е куфър е друго. Така че понятието дамска чанта подлежи на тълкуване. Благодаря ви, господин председател. Мистер Бениан Филип. Господин Бенин, има думата. You, Благодаря, господин председател. Правата, които се дават на пътниците, тръгващи от летища в Европейския съюз, и аз съжалявам, че Гирбалтар не е включен, освен ако не минат измененията, са много важни основополагащи права. Законодателството до сега не беше лесно за прилагане, особено, що се отнася до извънредните обстоятелства, и в Обединеното кралство органите, занимаващи се с въздухоплаването, имат проблем с тълкуването на това какво е извънредно обстоятелство. И не бива да се допуска получаване на обещетение от пътника за ситуации, които не са извънредни. Надявам се, че ще се приеме моето предложение за безплатен билет е, за лице, което се грижи и придружава лице с увреждания. Освен това, е, изискваме повече прозрачност на ценообразуването. Надяваме се, че чрез това законодателство ще гарантираме по-голяма степен правата на гражданите. Господин Крамер има думата. Господин председател, Предложението на комисията е, беше чудесно за авиокомпаниите и пълна катастрофа за потребителите, според вашето предложение. Би, обмени, би отменило съдебни решения, а, които, според които пътниците имат право на обещетение едва след а, той след 3 часа, не след 5 часа, както вие предлагате. Вашето предложение беше по-слабо от сега действащото законодателство, според което след 2 часа пътниците имаха право на обещетение. Смятам, че сме много далеч от постигане на справедливост за пътниците и не бива да се съблюдават само интересите на авиокомпаниите. Те всяка година получават 30 е, милиарда евро а, от потребителите, защото не плащат данъци за пътища и за а, акцизи за бензин. Това е несправедливост, която трябва да бъде отстранена. Благодаря. Сега давам думата на господин Фласък. Госпожи и господа, проектът на регламент за правата на пътниците – третира проблематиката от гледната точка на пътника. Това е правилно. Имам предвид е, цените, е, многоотсечковите полети, когато първата отсечка не се използва, информацията за пътниците и извънредните обстоятелства. Приветствам всичко постигнато в тези направления. Въпреки най-добрите ни намерения обаче, някои пасажи са или неясни, или прекалено амбициозни. Мисля, че не следва да а, храним пътника едва ли не с лъжичка. Той трябва да бъде в състояние да се справя, да знае какви са правата му и да знае какви са задълженията му, за да може да спазва законодателството. Мисля, че по тази тема трябва да работим още, за да постигнем по-добър текст que yo elogio porque es excelente. Господин Паскуал, смятам, че можем само да похвалим този доклад и смятам, че е, Европейският парламент влиза в ролята си на съзаконодател по един подходящ начин. Комисията започна едно развитие в правилната посока, което съблюдава правата на пътниците и до сега пътниците бяха в по-неизгодно положение в сравнение с авиокомпаниите. Това обстоятелство се поправя днес. Много аспекти бяха подобрени, не мога да се спра на всички тях по-отделно, но искам да кажа, че ако сега се стигне до анулиране на полети и изплащане, изплащане на обещетения, това е положително. Ако има забавяне на пистата, е добре, че след два часа пътникът може да напусне самолета. Радвам се, че правим различни предложения. Ще кажа една дума за Гибралтар. Разбира се, че могат да бъдат засегнати британци с различни политически убеждения. но комисията е предложила текст, е, в който се казва, че Великобритания и Испания са две е, братски държави, които могат да стигнат до споразумение и приятелите трябва да обсъждат спорни въпроси помежду си. Това е въпрос, който отдавна се обсъжда. Трябва да се стремим да избегнем конфликтите. Смятам, че сега сме поели по правилния път и формулата е подходяща за всички. Благодаря. Сега дам думата на, на Бран Симпсон. Благодаря, господин председател. Искам най-напред да поздравя докладчика и докладчиците в Сянка за отличния доклад, както и комисията за това, че постави този въпрос. Би било добре да попитаме обаче защо е необходимо преразглеждане на регламента. То е необходимо, защото сегашният регламент се, с него се злоупотребява от авиокомпаниите, от националните регулатори, които изцяло абдикираха от своите отговорности и чрез бездействие насърчават авиокомпаниите да не изпълняват законодателството в степента, която е необходимо. И с това преразглеждане ще се сложи край на всичко това. Само 2% от лицата, които са били засегнати от забавене или отмяна на полетите им. Това е жалка цифра. Освен това, непрекъснато се говори за изваредни обстоятелства и ако човек се опълчи, казват, е, че трябва да се разгледа въпроса в съда. Техническите проблеми трябва да не се считат за форс-мажорни обстоятелства, защото ако се изчупи е, едно високополателно средство, това е отговорност на авиокомпанията и ако това доведе до сериозно забавене или отмяна на полета за пътниците, те трябва да получат обещетения. Но а, изглежда има опити да се намерят нови вратички, но искам да кажа тук парламента, че този регламент, този доклад се отнася за правата на пътниците, а не за правата на въздушните превозвачи. Искам да благодаря на авиолинията в Монако за това, че ми показа защо е необходим този регламент. През 2012 имаше забавене с 7 часа и нула компенсация за пътниците. Госпожа Билбао Барандика. Благодаря, господин председателю. Този регламент е необходим, за да се сложи ред в сектора и да се сложи край на трудностите на пътниците. Така ще се допринесе за конкуренцията и за изплащането на обещетения. Ситуацията бе доста сложна, доста непроницаема. Сега уредбата се прояснява и същевременно времено се изясняват правата и задълженията. Авиокомпаниите сега вече са длъжни да дават много повече информация, което трябва значително да улесни пътниците. Също така пътниците имат и право на съдействие на летищата, което следва да им спести трудности и също ще им помогне да се ползват пълноценно от билета си. Подобряват се правата на пътниците е, със специфични изисквания, както и на тези пътуващи е, с музикални инструменти. Смятам, е, че това е, е проект в правилна посока и следва да го подкрепим. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за балансирания подход за защита на правата на пътниците, като се защитят и економически интереси на авиокомпаниите. Но това, което критикувам е, че Комисията по транспорта не прие измененията за Грибралтар. Проблемът тук е, че няма никакво оправдание за изключването на гибралтарските граждани, които са граждани на Европейския съюз от права, които ще се прилагат спрямо всички останали. Това е абсолютна проява на дискриминация и подкопава е, техните права като европейски граждани. Дали Европейския парламент ще допусне това? Струва ми се странно, че членовете на Комисията по транспорта не се възползваха от възможностите предоставени от госпожа Фостер да се сложи край на тази дискриминация, предложена от Комисията. Аз искам да се присъединя към онези, които се противопоставят на тази дискриминация гражданите на Гибралтар заслужават повече от Европейския съюз и ние сме тук, за да им го осигурим. Благодаря. Thank you, Monsieur Marinescu. Благодаря, господин Маринеско. Domnule președinte, în ultimii ani creșterea... Благодаря, господин председателю. През последните няколко години сме свидетели на един спад на качеството на услугите за пътниците. Според статистическите данни, пътниците не желаят дори да търсят обещетение поради твърде сложния ред за получаването му. Докладът задължава авиопревозвачите да имат лица за контакт на всички летища, където кацат или откъдето и излитат. Тези лица трябва да дават информация за правата и задълженията на пътниците, както и да предлагат съдействие в случай на отмяна на полета или неговото забавяне. При закъснение над 2 часа следва пътниците да получат от превозвача храна и напитки. Подкрепям а, обещетението с оглед на разстоянието, което следва да се прелети, така както го е одобрила Транспортната комисия. Подкрепям и неизчерпателния списък на извънредни обстоятелства. Смятам, че докладът представлява ясен режим както за пътниците, така и за операторите в този сектор. Искам да благодаря на господин Бах за извънредно балансирания текст, който състави. Ольга. Госпожа Олга Сенхалова. Děkuji za slovo. Vážený pane komisaři, kolegyně a... Благодаря, господин председател, господин комисар, колеги. Ще започна с благодарност към докладчика господин Бах за качествения доклад, който съставлява голяма стъпка напред към усъвършенстване на правата на пътниците в самолетите. Сегашното положение е много сложно и в резултат на това само 2% от пътниците, които могат да търсят обещетение за отменени или закъснели полети, го правят. Често пъти пътниците дори не подозират какви са правата им. Затова приветствам е, това, че е, докладът е, значително ще разшири възможностите на пътниците да получават е, информация. Също така е, подкрепям това, е, когато се издават е, билетите за пътуване, да се дава информация за правата на пътниците. Поздравявам докладчика и всички работили по доклада е, във връзка с разпоредбите за обещетение на пътниците е, при несъстоятелност на авиопревозвача. От е, дълго време се опитваме да постигнем това в рамките на инициативата Sky Europe, Европейско небе. Също така се предвижда възможност да се използват спогодби, чрез които пътниците да получават обещетенията си без да правят разходи. Подкрепям доклада. Аз представлявам Западна Англия Гибралтар. Това е една от малкото мерки в въздухоплаването, която изключва Гибралтар. След споразумението от 2006 Испания каза на Европейската комисия, че няма да иска изключването на Гибралтар от подобни въздухоплавателни мерки освен това, транспонира в националното право споразумението Open Sky, включващо Гибралтар. Но предложението а, за ревизиране на регламента от комисията съдържа клауза за изключване на Гибралтар. Това трябва да бъде прекратено. Въпросът беше поставен на съвета по транспорт миналата година, поставен от мен и от други в комисията по транспорт на парламента. Хората питат, защо обсъждаме въпрос за суверенитета, а не правата на пътниците. Отговорът е, защото ние тук говорим за правата на всички европейски граждани, независимо те са от Гибралтар, от Испания и други, които използват летищата в Гибралтар. 171 до 174 изменение са тези, които искат да се сложи край на това изключване на хората от Гибралтар и предлагам колегите да ги подкрепят. Господин Циле, благодаря, господин председател. Е, господин комисар, е, искам най-напред да благодаря на господин Бах за това че поставя акцента в доклада си върху правата на пътниците. Често пъти пътниците не могат да е, отменят втората част от своето пътуване, връщането си, защото са използвали първата част. Това е все едно да се абонирате за е, цикъл представления в театъра и ако не използвате е, един от своите билети, да нямате право да посетите другите постановки. Освен това, авиопревозвачите сега имат възможност е, да държат пътниците с часове на летището. Поради това, че се налага при дълги закъснения да слязат от самолета. Ораторът се прекъсва. Господин Пиркер, дами и господа, новите разпоредби са в интерес на хиляди потребители, които а, летят редовно и по този начин ще могат да оценят ролята на Европейския парламент в Европа. Утре предстои да гласуваме за редица подобрения на предложението на комисията и това е постижение на докладчика. Какви бяха постиженията? Ще се спра само на няколко от тях. Беше постигнато увеличаване на обещетенията е, и изясняване на обстоятелствата, при които пътниците ще имат право на тях е, Отмени се политиката при неявяване, отказване на достъп на борда. Има по-ясни определения на последиците за пътниците при отмяна на полета и се постигна яснота по отношение на ръчния багаж, още когато билетът се резервира и се закупува информация пътниците могат да получат на гишета, които се намират на видно място на летището, а не са в най-отдалеченият ъгъл, както преди. Смятам, че нашите предложения защитават интереса на пътниците. Благодаря. Сега има думата колегата Лайхтфрид. Благодаря, господин председател, господин комисар. Господин докладчик, поздравявам ви за добрия доклад. Работата беше трудна. Предложението на комисията не можеше да бъде по-благоразположено към промишлеността. Той искаше да циментира печалбите на авиокомпаниите. Радвам се за това, особено за постигнатите изменения по отношение на ръчния багаж, по отношение на извънредните обстоятелства. И сега са ясни мерките за подкрепа на пътници, които са блокирани в някаква дестинация и не могат да се върнат обратно. Системата на авиокомпанията, компаниите беше разрушена а, и се противодейства на практиката да се отказва достъп на борда на пътник, който има свързващ полет от друга авиокомпания. За в бъдеще това обстоятелство ще бъде променено. Радвам се, че парламентът успя да промени предложението на комисията за а, повече права на пътниците. Обикновено се грижим повече за промишлеността, по-малко за гражданите. На това място успяхме да променим това. Благодаря, господин Хигинс. Благодаря, господин председател. Подобно на преждегорившите, искам да поздравя колегата и приятел Джордж Бах за прекрасната му работа. Както знаем, господин председателю, въздухоплавателната индустрия значително се промени през последните години. Много повече са пътниците, полетите, либерализиране на европейският пазар. Това е много добре за Ирландия, която зависи от авиацията. Но уредбата до сега не беше годна за целта си. Знаем, че има споразумения с негативни последици. След влизането в сила на регламента от 2004 година има проблеми във връзка с различните тълкования в резултат на празноти в този регламент. Пътниците се затрудняваха да упражняват правата си, а въздухоплавателите бяха улеснени да нарушават законодателството. Често пъти пътниците дори не подозират какви са правата им, защото и превозвачите не им дават информация. Действително, нашият парламент неколкократно е заемал позиция по тези въпроси чрез резолюции, последната от които бе през 2012 година. Аз приветствам яснотата, която ще внесе този доклад. Той ще позволи да се преодолеят грешките, без пътниците да плащат за тях. И регламентът, който сега допуска само качването на самолет с една чанта в ръка, ще бъде променен. Аз от името на своите избиратели приветствам всички подобни нововъведения. Благодаря. Суича. Госпожа Суича. Благодаря. Гражданите често ме питат, тъй като ние сме нова държава членка, а какво прави Европейския съюз, Европейския парламент за тях, какво прави Европейския съюз за тях. И считам, че този доклад доказва какво правим. Аз съм от Харватия. 15 процента от нашето БВП са приходи от туризма, което означава, че и въздухоплаването е изключително важно. Аз съм от Добровник. Ние разчитаме на туристи, които пристигат чрез използване на полети. Надявам се, че те ще имат нужната информация, право на компенсация. Читам, че трите часа са добър компромис. Освен това, всички останали права, които са подчертани в доклада на господин Бах, трябва да бъдат гарантирани. Искам да го поздравя за добре свършената работа. Надявам се да продължим да работим в подкрепа на правата на гражданите, не само в навечерието на изборите, но и след това. Всички тези правила трябва равнопоставено да се прилагат в Европейския съюз и това е изключително важно за пътуващите с самолет. Следващият оратор Госпожа Коза. Колегата Бах свърши отлична работа по отношение гарантиране правата на пътниците в въздухоплаването. Ние говорихме за правата на пътниците, използващи автобуси по-рано. Трудно ми е понякога да обяснявам, че хората, които имат проблеми с предвиждането или някакви увреждания, не са поставени на равна нога. Считам, че трябва да се въведат изменения чрез предложенията на парламента. Приветствам значителния напредък, който е постигнат по гарантирането на правата на хората с увреждания. Предлагащите транспортни услуги трябва да гарантират качество на услугата, и система, която прозрачно да определя какви са правата и задълженията. Аз приветствам работата на НПО организациите, както и за това да се осигури по-голяма помощ за тези лица. Благодаря, Андрея Шваб. Има думата. Благодаря, господин председател, господин комисар. Първо искам да благодаря на комисията за това, че пое инициатива и внесе своето предложение в парламента. Без това предложение адвокатите щяха да защитават правата на пътниците, а това не е в интерес на никого в Европа. Смятам, че Европейският парламент също успя да напише домашните си основните права на пътниците в Европа не е последното еврообещетение, а да пристигнат на време в своята дестинация. И не, е, че искаме да премахнем възможността за обещетения, а по-скоро да принудим авиокомпаниите да спазват графиците за полети, за да могат туристите или предприемачите да пристигат на време в точката, за която пътуват. Често пъти казахме, че имаме нужда от арбитражен орган, който да вземе решение. И случаите, в които се намесват форс-мажорни обстоятелства, ще бъде интересно да се види дали се регулират по друг начин от новото предложение. Ще видим също така дали пътниците за в бъдеще ще имат повече права. Благодаря. Сега пристъпваме към процедурата на спонтанни изказвания. Мога да дам думата на пет колеги. Започвам с господин Банки. Благодаря, господин председател, драги колеги. Благодарен съм на господин Бах за изготвянето на този важен доклад. Всяка година авиацията нараства, трафикът се увеличава. Това ще продължи и през едните години. Затова е много важно да гарантираме удобство и сигурност на пътниците. Важно е също да се гарантира и точността на полетите и на разписанието. Затова е от основно значение да регулираме въпроса с обещетенията дължими на пътниците – така че е, превозвачите да започнат най-сетне да се отнасят сериозно към това си задължение. Според е, проекта на регламент е, се предвижда и създаване на лица за контакт, когато се изпусне полет. Това е много важно за полетите. Госпожа Прендергаст. Благодаря. Поведението на някоя авиокомпания показва, че този регламент е изключително своевременен. Доста често авиокомпаниите не предоставят помощта на пътниците, която е предвидена в законодателството, като се възползват от липсата на достатъчно познаване на правата от страна на пътниците. Натрупаните, натрупаната съдебна практика показва, че има празноти, празноти че трябва да бъдат из... пояснени а, термини като извънредни обстоятелства. Надявам се да се облегчат а, правилата за задействане на процедурата за обещетяване. Благодаря. Благодаря, господин Миколашек. Dankeschön. Э, letecká доправа са на либерализованом европском trhu стала приступнейшо. Благодаря. Благодаря. Poskytujúcich, служеб služieb však Услугата, ползвана от пътниците, трябва да бъде качествена, което не е случаят в момента. И някои авиакомпании използват нечестни практики по отношение на пътниците, а пътниците са зле защитени и правилата не са ясни. Това беше ситуацията до сега. Много авиокомпании се опитват да избегнат отговорността, която трябва да носят. Например, не смятам, че е допустимо да се отказва достъп на борда за връщане на един пътник, който не е използвал първата отсечка. И тук трябва да има ясно информация за пътниците. Смятам, че е изключително положително да имаме и формуляр за жалби, който да въжи за цялата територия на Европейския съюз. Господин Данелис. Η μεταρρύθμιση του досканонизму и не αναγκαία още... Благодаря. Господин председателю, преработката на регламента е необходима, за да бъдат запълнени празнотите действащата уредба и за да бъдат усъвършенствани правата на пътниците. Ние обаче не се нуждаем от преработка, която да ни създаде повече проблеми от съществуващите сега. Нисък е броят на хората, които търсят обещетени, но е, всъщност не бива да забравяме, че за да стигнат до обещетение, те трябва да минат на практика през съдебен процес. Мисля, че това, което правим сега е да утвърдим правата на пътниците като нещо, което е даденост, нещо, което се разбира от само себе си. Длъжни сме също и да е, помним, че авиокомпаниите винаги са се стремили към злоупотреби. Благодаря следващия колега. Благодаря. Искам да поздравя на докладчика. Много важно е да се подобри законодателството за правата на пътниците, що се отнася до информацията, компенсациите и помощта за тях, както и налагането на санкции от страна на националните органи спрямо въздушни превозвачи, които не изпълняват задълженията си. Важно е гражданите да имат ясно законодателство, което определя какви са правата им. Необходимо е да се избегнат вратичките, които позволяват на въздушните превозвачи да се възползват от правните разпоредби в ущърп на пътниците. Искам да подчертая, че има подобрения по отношение на предоставянето на информация, точки за контакт, които да са достъпни на летищата, упростяване на процедурите за подаване на жалби, по-ясни правила за допустимия багаж и подобряване на правата на лицата с увреждания. Благодаря. Благодаря. Това беше краят на петимата колеги, които а, искат да вземат думата. Сега има нужда, а, имаме време за още има. Госпожа Умен Ройман. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя господин Бах за прекрасния резултат от работата му. Много съм удовлетворена е, и отключването на едно изменение на самия господин Бах относно решаването на споровете. Националните органи в момента само правят е, е, публични обявления, но това не помага за упражняването на правата от страна на пътниците. Нуждаем се от механизъм за решаване на спорове, чрез който пътниците да могат ефтино да защитят правата си и да не стигат до съд. В Холандия имаме опит е, е, с е, някои е, е, организации. Е, е, за решаване на споровете, обаче няма задължение авиопревозвачите да членуват в такива организации. Мисля, че те трябва да бъдат задължени. Госпожа Каленбах. Благодаря, скъпи колеги. Аз приветствам доклада и измененията. Ще се спра на две точки. Първо, възможността за улеснения на хора с увреждания. Те ще могат да се движат по-свободно на летището и ще имат повече права а, при анулирани или закъсняли полети. За мен е важно, че за бъдеще ще има а, лица, към които пътниците ще могат да се обръщат на място на летището. А, спомняме си вулканичния облак. Това беше извънредно обстоятелство за хора, които летят рядко, за по-възрастни пътници, които не непременно имат достъп до интернет и за тях беше много трудно да получат информация за своя правен статус, за възможностите, например да бъдат настанени, да пренощуват някъде. Смятам, че това ще бъде променено с новото предложение. Благодаря, госпожа Шал Так е, е. Благодаря ви много. Доста странно е, че се намираме в сегашната ситуация. Европейския съюз има много добри правила, свързани с правата на пътниците в случай на отменени полети или закъснения. Но проблемът е в това, че те не се спазват. Комисията искаше да изясни чрез своето предложение тези правила В парламентарната комисия ние се опитахме да внесем някои изменения, но според мен не стигаме достатъчно далеч. Трябва да защитим пътниците, Освен това, дали една стачка трябва да се счита за извънредно обстоятелство защо не защитава компанията своите служители, така че те да не стъчкуват. Благодаря. Утре С това приключваме процедурата спонтанни изказвания и дам думата на господин комисар Калас. Господин председател, почитаеми депутати, благодаря ви сърдечно за тези разисквания и за полезната ви работа. Очаквам по-нататъчния конструктивен обмен с парламента. Следващата стъпка е, е според нашите надежди съветът е скоро сам да определи позицията си по този важен нормативен акт. Така че да започнат не след дълго и във всички случаи не дълго след европейските избори, е, да започнат преговорите между институциите. Тази преработка на регламента за правата на пътниците е, ще донесе съществени подобрения е, за тях. Е, много по-ясна, много по-прецизна, изхождаща от опита ни ще е уредбата. Тоест, трябва да намерим и баланс между правата на пътниците и на, тези на превозвачите, защото в момента те функционират а, е, при много трудни обстоятелства, а те не са врагове на пътниците. А, е, превозвачите искат да превозват повече пътници, за да увеличават приходите си, така че баланс трябва да има. Според нас, това, което не трябва да се допуска е отмяната на полети. Това е най-лошото, което може да стане и за пътника, и за компанията. Да бъде отведен пътникът до дома му или до мястото, където иска да бъде, е основният приоритет за нас и ще остане такъв е, по време на по-нататъчните дискусии и работата по този проект. Благодаря ви. Благодаря и накрая не на последно място докладчикът господин Бах. Я, филданк. Филданк. Благодаря на всички колеги за тяхната подкрепа. Целта ни беше да бъдем амбициозни и да направим смело предложение и смятам, че успяхме а, но за съжаление сме разочаровани от позицията на съвета. Ние се надяваме, както комисар Калас, че съветът също ще предприеме амбициозни мерки и ще се заеме с това досие в интерес на пътниците. Някои от авиокомпаниите реагираха на нашите искания и въведоха нови правила. Смятам, че това е положително. Дебатът ни беше изключително интересен. Ще се спра на няколко допълнителни точки. Не смятам, че авиокомпанията ще имат по-високи разходи с новата нормативна уредба. 2% от пътниците получават обещетение и едва ли това е от голямо значение. Радвам се, че извън съдебното разрешаване на спорове е отчетено като много важно, но това не бива да пречи невъзможността и на съдебно решаване на споровете. Отдавна се занимавам с а, а, музикалните инструменти, а, не успях да посветя достатъчно време на плановете за е, извънредни ситуации и за премаршрутиране. По отношение на опасението, че ще се стигне по силата на новото предложение до повече анулирани полети, не смятам, че това ще се случи. Повечето авиокомпании членуват в е, различни професионални сдружения и смятам, че повечето от проблемите, с които се сблъскват, са разрешими в хода на 3 часа и се радвам на вашите предложения и се надявам на вашата подкрепа при по-нататъчното обсъждане. Председателят, благодаря на всички оратори. С това приключваме това обсъждане. Ще гласуваме този доклад днес в 12 часа. И сега пристъпваме към следващата точка от дневния ред. Докладът на господин Морайс условия за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел сезонна работа в Европейския съюз. Давам думата на докладчика.